пенсионните фондове. Сега, е, колкото е, до е, приходите, които биха били породени от този данък, това е нещо много важно, защото средствата, които могат да се наберат чрез подобен данък, може да се даде нов тласък на економическия растеж, е, нов тласък и да не пропускаме тази възможност. А, сега искам да направя едно кратко е, съобщение. Бих искал да поздравя членове на е, Мексиканския парламент, на Сената. Също те са на балкона. Е, искам да им пожелая е, така приятен престой в Брюксел и в Страсбург. Благодаря ви. А, а, е, сега продължаваме. Следващия изказващ се господин Ивайло Калфин. You, Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще подкрепиме широко този доклад днес. Виждам, че някои колеги са загрижени от последиците за ДФС, за данекоплаците. Прав, прав са, прави са и всички сме загрижени от това. Но нека, но нека да видим е, в какви са нещата в момента, какво плащат данекоплаците за консолидиране на финансовата система, за рекапитализиране на банките или за за различните механизми за стабилизиране на економиката европейската економика. Е, милиони и милиарди за стабилизиране на европейската економика. Ако този данък бъде въведен, въведен е, финансовото бреме поне е, от части ще отпадне от плещите на гражданите сред, сред, средствата ще е, влезат в европейския бюджет и в, край, в, в крайна и, на, и, в край, и в крайна сметка е, това ще бъдат приходи на практика и в националните бюджети. Помислете за това и вижте, че все пак последиците за данекопаците ще бъдат по-добри. Следващият оратор Гал Печ. Благодаря, господин председател. Мога само да приветствам изготвения доклад. В доклада ясно се заявява, че до момента не са били облагани в достатъчен размер финансовите сделки. Освен това, в текста се предлага реално решение реален подход към излизането от кризата. Докладът е една от първите крачки към преодоляването на кризата. От въвеждането на ДФСЕ ще проистекат практически резултати. За съжаление, този данък не може да бъде въведен в световен мащаб, може би дори не и в цяла Европа, но той ще бъде източник на важни приходи за европейската економика. Засиленото сътрудничество е добър инструмент – в резултат от прилагането му ще се установи добър механизъм за регулиране на финансовите сделки, ще се ограничи и пълното отделяне на финансовия сектор от реалната економика. Финансовият сектор бе сред основните причинители на финансовата криза, тъй като се стремеше към постигане единствено на своите цели и интереси и не допринесе за излизането от кризата. В доклада се прави опит за преодоляване на това противоречие текста има предложения за увеличаване на прозрачността, за запълването на празнотите в законодателството, така че да се избегне избягването на данъчно облагане. Господин Лайхтфрид, благодаря господин председател, уважаеми колеги. ДФС представлява инструмент, който дава възможност за справедливо поделяне на бремето, вменено от кризата. Въвеждането на този данък ще даде възможност за това да бъдат обложени с данъци тези, които до момента не желаяха да правят това, а именно големите концерни и големите банки. Този инструмент ще доведе до растеж там, където той е необходим, не в финансовия сектор, а в реалната економика. За това ви призовавам да гласувате за доклада. Но нека опомена и нещо, от което съм особено неудовлетворен. Имам предвид случващото се в съвета. Според мен то е скандално. Господин Камеран и все по-малкото му приятели се опитват да прокарат политика насочена към мултимилиардерите и големите концерни. Те се опитват да я прокарат в целия Европейски съюз. Колеги, нека днес отправим правилното послание към господин Камеран и неговите приятели в съвета, като гласуваме за данъка върху финансовите сделки. Благодаря, господин Карас. Господин председател, госпожо докладчик, уважаеми госпожи и господа, Европейският парламент с днешния доклад утвърждава водещата си роля в процеса на въвеждане на данък върху финансовите сделки. Европейският парламент с настоящия текст се обявява в подкрепа на предложението на комисията, утвърждава и нейната водеща роля в процеса. Присъединявам се към преждеговорившия, който каза, че към момента съветът блокира, поставя пречки пред въвеждането на ДФС в целия Европейски съюз. Съветът блокира въвеждането на този данък и в еврозоната. По този начин съветът ни отдалечава от реализирането на проекта. Ако само 9 държави членки се обявят за, то няма да имаме успех. Искаме да поставим край на тези действия от страна на съвета, които блокират процеса. За нас въвеждането на ДФС е законодателна мярка – и тъй като става дума за законодателна мярка, внесох предложение, според което извън борсовите сделки следва да се облагат с по-висока ставка. Чрез въвеждането на ДФС искаме да дадем по-голям марш за маневри на ниво бюджет на Европейския съюз, така че да можем да инвестираме в растеж и заетост в целия Европейски съюз. Призовавам ви да гласувате за доклада. Председателят благодаря. Следващият оратор, госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Днес предстои да гласуваме доклада на госпожа Подимата и именно това е моментът да си кажем истината в очите. Данъкът върху финансовите сделки е в основата на стратегията ни за излизане от кризата. Аз съм третата австрийка, която днес ясно заявява това и се обявява за данъка. Високо спекулативните, високо рисковите финансови сделки бяха една от причините за економическата и социалната криза, ако не и първо причината. Трябваше да се спасят редица банки. Европа се намира в положение на тежка криза. И именно сега е моментът да направим така, че финансовият сектор също да заплати за кризата. Облагаме с данъци всякакви сектори енергетиката и много други. Защо да не обложим и финансовия сектор? Очаквам в резултат от въвеждането на данъка да се увеличи стабилността на финансовите пазари, да се сложи край на краткосрочните финансови спекулации и най-вече да се дадат възможности за финансиране на реалната економика. Господин Дехан. Благодаря, господин председател. Е, както неколкократно вече се каза, въвеждането на ДФС е, има смисъл е, само ако е, се приложи в световен или поне европейски мащаб. Е, така че е логично е, комисията с подкрепата на парламента да конкретизира е, подобен данък. Следващия логичен етап би било Европейския съюз да се снабди с собствен източник на средства, за да може европейския бюджет да има по-солидна основа, както е за всеки нормален бюджет. Това ще допринесе и за економическия растеж. Е, въвеждайки ДФС като източник за собствени средства на Европейския съюз, отговаряме на всички критерии в доклада Ламасур и в е, доклада на Комисията за въвеждането на собствени средства. По този начин ще се подкрепи европейския бюджет, бюджет на економически растеж. Едновременно с това вноските на отделните държави ще бъдат намалени, така че това е един типичен инструмент, с който се постигат две цели. Економически растеж, заетост и оздравяване на финансите. Господин Ламасур има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че провеждаме подобна дискусия, защото непрекъснато политиците го представят като свой проект или като нещо революционно, което се измисли. Ние вече пет години гласуваме говориме за това. Преди една година комисията е, излезе с едно ясно и е, обширно предложение и работните групи работят по този данък вече от 6 месеца. Ни, това ще бъде един непряк данък като ДДС, така че няма да, си, да бъде в ущърп на економическите оператори и време основата ще е толкова широка и процента ще е толкова нисък, че този данък няма да бъде пряко усетен и няма да доведе до делокализиране на предприятия. Същевременно данъкът ще позволи да финансираме общите европейски цели и е, ще облегчи националните бюджети. Хубаво е да, да, да внес тази е, този данък да бъде въведен в повечето държави членки и е, приходите да влезат в европейския бюджет. По този начин държавите членки, които сте се съгласили, ще спестат е, средства, ще, бъдат по-малко, ще имат по-малко задлъжнялост и ще трябва да провеждат по-малко економии. Толкова по-зле за други. Благодаря, господин Каза. Безотговорното поведение на участниците на финансовите пазари допринесе за настоящата криза. Ето защо финансовият сектор трябва да поеме част от разходите по справянето с кризата. При все това не смятам, че ДФС ще е правилният инструмент за постигането на тази цел. Най-вече защото данъчната тежест ще бъде вменена най-вече на потребителите. Второ, мисля, че е погрешно да смятаме, че ако тук въвеждаме по-строги законодателни изисквания, ще ни последват и трети страни. Трябва да направим така, че да изградим един адекватен финансов сектор, който е конкурентоспособен. Във връзка с това, мисля, че трябва да сме особено внимателни при въвеждането на данъчни инструменти като ДФС. Мисля, че те са в ущърп на конкурентоспособността на финансовия сектор. Не съм доволен от оценката на въздействието на комисията, тъй като според мен тя не беше последователна. Първоначално бе казано, че въвеждането на ДФС ще доведе до намаляване на БВП. Последствие комисията измени резултатите от оценката на въздействието си, за да ни докаже противоположното. Призовавам ви да гласувате против доклада днес. Председателят, благодаря ви. Ще направим някои малки изменения в програмата, тъй като госпожа Вестер трябва да ни напусне. Затова преди процедурата по спонтанни изказвания ще й дам думата от името на съвета ærede medlemmer mange tak for en øh, meget nuanceret og meget Uh, Благодаря ви за е, тази дискусия, в която е, имаше много нюанси. Едновременно с това тя беше много, много, много активна мисля, че е, по е, тази дискусия по предложението на комисията върху ДФС е много важно. Работих е, докладчика, докладчите в Сянка, също така и различни комисии на Европейския парламент. Всъщност се надяваме е, темата да бъде обсъдена и на срещата на държавните глави през юни. Мисля, че е, всички са единодушни е, за това, че трябва е, финансовия сектор да работи както трябва. Това е от ключово значение за економическия растеж, защото финансовия сектор трябва да подкрепя е, е, здрави продукти, е, като едновременно с това обаче е, се отпускат кредити на тези, които искат е, е, просто да си създадат работа и които искат да създадат работни места. Сега комисията, съвета и парламента трябва да постигнат някакво регулиране на финансовия сектор и първия конкретен резултат във връзка с предходните председателства ние осъществихме анализ на дереватните продукти. Искам да подчертая, че това е дълга верига. Освен това, решението на съвета от последните дни е, ни прави по-независими спрямо агенциите за кредитен рейтинг. По този начин е, е, ние ще решаваме как точно ще се е, осъществява този кредитен рейтинг. Освен това, се надявам и в парламента да се проведе дискусия върху облигациите за проекти. И не на последно място, ние трябва да започнем триалога върху капиталовите изисквания вече беше извършена много сериозна работа въз основа на предложението на комисията, защото се изискват е, много по-строги критерии за ликвидността, за наличните капитали е, и е, да сме сигурни, че всяко финансово предприятие се държи както подобава преди да изплаща дивиденти. Днес ние обсъждахме и засилено сътрудничество между държави членки. Независимо от това обаче в съвета е необходимо единодушие. Е, в съвета има един, един дневен ред за е, е, регламентите в областта на финансовия сектор и ДФС е част от един така доста усилен дневен ред във връзка с регламента на финансовия сектор. Виждам, че има членове, които подкрепят ДФС, но има и такива, които я отричат. Е, как точно ще се прилага е, тази е, такса? Кой точно ще плати сметката? Дали някой няма да се ползват от изключения? Може ли да се прави разграничение между спекулативни и неспекулативни сделки? Предимствата и недостатъците на засилено сътрудничество, ако е невъзможно да се постигне единодушие в съвета? Много членове на парламента заявиха, че трудно ще се постигне единодушие в съвета. Някои е, дори смятат, е, че е, трудно би се постигнало и засилено сътрудничество предвид вътрешния пазар. И отново, не на последно място, е, тази дискусия засегна и е, как точно ще бъдат употребени средствата, които ще бъдат набрани от този данък. Е, в съвета продължихме работата си по този въпрос. Ние взехме под внимание днешната дискусия и позицията на парламента. Е, както вече казах, е, ние работим по е, перспектива в две посоки. Първо, разглеждаме предложението на комисията и днешната дискусия допринася за това, но ние работим и по евентуални альтернативи на тази, на този данък върху финансовите сделки. Говорихме неколкократно за гербовия налог, е, обаче се говори и за данъка върху е, финансовите дейности. Искам да благодаря на всички, които участваха в дискусията. Той беше източник за вдъхновение за нас. Е, бяха изказани много нюанси. Ние ще продължим работата си. Благодаря ви за това, че ми предоставихте словото и ви благодаря за дискусията. Благодаря ви и ви пожелавам приятно завръщане в Брюксел. А сега минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Има три пъти повече желаящи от, възможно, от възможното. Ще дам а, думата само на половината от желаящите се да се изказват и ще бъда много страт. Господин Кели. Някои, ня, ня, някои се, успит, се опитват да избягват данъците и по-специално някои финансови инст, инст, институции. Финансовите институции обикновенно печелят тогава, когато политиците се карат и не са на, на едно и също мнение. Е, г 20 е, реши данъка да бъде е, въведен в световен мащаб, за да не може едни страни да се възползват а, за сметка на други. А, та, мисля, че Първоначално трябва да, да се опитаме да въведеме този данък като един пилотен проект, да видим какви ще, какви ще, какви ще бъдат а, последиците. Аз а, съм, съм, самия имам известни съмнения, но нека видим какви а, бъдат а, резултатите. Следващият а, изказващ се. Господин Табайди hogy az európai polgárok tisztán lássák az unió nem rájuk hanem a pénzügyi Европейският съюз в момента все още не е вменил тежеста от свързана с справянето на кризата на финансовия сектор. Мисля, че чрез въвеждането на ДФС тази тежест ще бъде разпределена по-добре. Въпреки това, унгарското правителство като че ли разглежда данъка върху финансовите сделки като възможност за данъчно облагане на потребителите. Това, което се предлага от Унгария, няма нищо общо с ДФС, така както го предлагаме ние. Унгария предвижда данъчно облагане на транзакции, извършвани от потребители, например покупки. А този данък трябва да бъде насочен към големите структури, към олигарсите. Амиранда е следващата. Благодаря, господин председател. Необходимо да подкрепиме госпожа Подимата и да не се страхуваме от финансовата система. ДФС е един политически е, сигнал и нашите граждани, съграждани участват да направиме нещо, за да тъй като банките бяха виновни за финансовата криза заради спекулациите. По този начин ще дадем възможност за економически растеж, за е, увеличаване на заедостта и ще се бориме срещу спекулациите. В моята страна е, стотици хиляди е, граждани станаха жертва на банкови спекулации които бяха инвестирали парите, техните спестявания, които те не можаха да си получат обратно. Госпожа Ангели Лили. Благодаря, господин председател. Днес парламента може да отправи ясно послание към съвета за въвеждане на ДФС. Ние бихме искали да изпратим един, едно конкретно послание и към гражданите и предприятията, които питат какво правите за излизане от кризата. Е, с ДФС ще можем да имаме присходи от около 60 милиарда евро, които като по този начин облегчиме данъчната тежест, понасяща, която понасят нашите граждани. И нашите граждани го искат. Е, финансовия сектор също трябва да даде своя дан за излизане от финансовата криза. Банковия сектор също трябва да заплати. Благодаря госпожа е, Падимата. Госпожа Плашикова има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, колеги. Днес при гласуването парламентът може да отправи важно послание към съвета и към онези представители на държавите членки, които са против данъка. Можем да отправим и важно послание към европейските граждани, тъй като до момента те понесоха разходите за справяне с кризата. Въвеждането на данъка върху финансовите сделки може да е от голямо значение за справянето с кризата. Не само в държавите членки. Той може да е много важен и за общия бюджет на Европейския съюз. Затова трябва внимателно да разгледаме въпроса за разпределянето на приходите от този данък и свързаните с това възможности за намаляване на вноските на държавите членки. Могат да се реализират приходи в размер от почти 57 милиарда евро, с което ще се укрепи вътрешният пазар. Ще се ограничи и възможността за спекулативни сделки. Господин Месарош е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Економическата криза бързо се разпространи и обхвана и реалната економика. Това се отрази много тежко върху заетостта. Правителствата в отделни държави членки въведоха строга бюджетна дисциплина, реализираха съкръщения в голям размер, Финансовият сектор получи помощи от държавните бюджети в много голям размер, като същевременно обаче не допринесе за справянето с кризата. Данъкът върху финансовите сделки междувременно се превърна в много важна тема. Той е възможност за ограничаване на спекулативните сделки, за реализиране на приходи в размер от 57 милиона евро. Затова смятам, че данъкът върху финансовите сделки трябва да бъде въведен в световен мащаб. Европейският съюз е най-големият финансов пазар в света и затова ние трябва да направим първата стъпка в тази посока. Благодаря, господин Либарацки. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Подимата, която поздравявам за изготвянето на доклада. Със задоволство отбелязвам и становището на комисията. Настъпили са промени и на ниво съвет. Въпреки това призовавам представителката на съвета и датското председателство да продължат усилията си, така че да можем да обединим нашите действия с тези на съвета. Малко ме тревожи позицията на НП. Някои от изказалите се колеги като че ли заложиха на национални интереси, използваха се формулировки като ние британците, ние шведите. Но не на това трябва да заложим в момента. Трябва да потърсим общи възможности за реализиране на приходи, с които да стимулираме заетостта и да си дадем шанс за развитие. Госпожа Жоба. Е, Благодаря, господин председател. Е, сега, ние говорихме за ДФС от години наред. Смятаме, че по този начин ще се спре финансовата спекулация. Това обаче не е достатъчно. Трябват ни по-храбри мерки и най-вече да се сложи край на още по-спекулативни е, финансови инструменти. Но все пак е, аз продължавам да се безпокоя от това, че е, всъщност има преференциално третиране на деривати, където е най-интензивна спекулацията. Е, там има най-нисък процент 0,01%. Е, това всъщност е много важно. Е, трябва приходите да се използват в борба срещу бедността и намаляване на националните вноски на държавите в европейския бюджет. Ако има проблем с бюджета, няма да го решим е, като намалим социалната кохезия. И сега давам думата на комисар Шемета. Благодаря, господин председател, дами и господа. Госпожо министър, бих искала да ви благодаря за подкрепата за ДФС. Това е един важен сигнал, който отправяме към държавите членки. Дискусиите в съвета продължават и бих искала да благодаря на датското председателство за технически анализ и за това, че е, поддържа ритъма на дискусиите. Трябва да продължиме да работиме по предложението на комисията, различни варианти могат да бъдат подкрепени и трябва да се види какви са различните опции и варианти, които предлагате. На 22 юни Екофин ще обсъди всичките предложения. Междувременно аз ще продължа да защитавам ДФС на, за общоевропейско е, равнище. По, по, по този начин ще можем да стабилизираме единния пазар и да се пребориме с предизвикателствата в световен план. Много бяха аргументите за въвеждане на ДФС на, е, в европейски мащаб и наистина това е разумно. Необходимо е допълнителна техническа работа от страна на държавите, членки, експертите, за да постигнем до ясни, конкретни решения и ни ние ще спомогнем за това. Нека обаче да наблегна на нещо. ДФС ще спомогне да, да се възвърне доверието и да има едно ново отношение между финансовия сектор и обикновения гражданин. Отношения, които много се влушиха през последните години. Ще, ще има много повече доверие и ще има насърчаване за развитие на реалната економика. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин комисар. И сега ще дам думата и на докладчика, госпожа Подимата. Благодаря. Господин председател, скъпи колеги, ако искаме да бъдем последователни, трябва да, да, да Припомниме, че девет държави членки вече са, са, са въвели подобни, а, подобен данък, така че това означава, че един добре е, обмислен и данък в крайна сметка няма да доведе до делокализиране на финансовите институции. Е, при всички случаи ДФС ще, ще спомогне за растежа и днес нашите съграждани, домакинствата искат един силен сигнал. Тъй като в момента има много високи данъци, много високи, но високо ДДС. Колкото до изключенията, господин Самета каза, че изключенията водат до изкривяване и до, прав... до правни ниши. Аз смятам, че можем да изключим временно пенсионните фондове, докато не се преразгледа а, и а, директивата. Мисля. Но мисля, че с мерките, които предприемаме, ще спомогнем пенсионните фондове да, да действат много по-предпазливо. Но, смятам, че е, трябва да бъдем последователни. В е, заключение, скъпи колеги, бих ви е, приканил, приканил да, подкрепите доклада за въвеждането на ДФС, като по този начин ще изпратим един, едно силно послание към е, съвета, особено днес, е, когато е свикан неофициален съвет. Е, е, по финансови въпроси. По този начин ще бъдем последователни е, в действията си и ще защитим принципите, които защитаваме от началото на криза. Благодаря е, за вашия принос. Току-що приключваме тази точка. Ще гласуваме днес по обед. Следващата точка от дневния ред.